Good morning, colleagues. Um, we can begin this morning with the... Uh, Добро утро, колеги. Започваме заседанието с шеста точка. Благодаря ви, че сте тук на последния работен ден. Браво на тези, които са дошли и през последния ден. Ние ще чуем представенето на Генерална дирекция вътрешни работи във връзка с сигурността и Европейската програма за сигурност. На 28 април комисията прие тази програма, която очертава основните действия като ефективен отговор на тероризма и заплахите за сигурността в периода 2015 до 2020 година. В програмата комисията заявява своето намерение – редовно да представя на парламента и съвета актуализирана информация по изпълнението на програмата. Днес комисията ще направи първото такова представяне. Обръщам се към госпожа Амичи от комисията, ще й дам думата, след което колегите, членове на парламента, могат да зададат своите въпроси. Госпожо Амичи, заповядайте. Thank you very much. Um... Благодаря ви, господин председател. Добро утро. Както и вие уточнихте в уводните си думи, Европейската програма за сигурност беше приета на 28 април, като ние решихме, че тя ще се актуализира два пъти годишно възоснова на изпълнението. Първата актуализация както виждате, се случва след трагичните събития от 13 ноември, които доведоха и до ускоряване на някои от дейностите по плана. Преди да се спра на резултатите от последните няколко месеца, искам да поговоря за естеството на тази европейска програма. Тук се свързват усилията на парламента, съвета и комисията по изпълнението на програмата. И именно този споделен характер е нещо, което парламентът подчертава и в последната си резолюция от юли тази година. Институциите също така подхождат по еднакъв начин, що се отнася до съществената част от програмата и областите на дейности през пете години. Тази изподелена отговорност всъщност е и първото голямо постижение на програмата. След Лисабонския договор, конструктивният диалог и сътрудничеството между институциите са особено важни. Нека поговоря сега за изпълнението. Откакто е приета програмата, комисията работи в тясно сътрудничество с председателството и държавите членки за разработване на обща рамка за наблюдение на изпълнението. Това доведе и до изработването на документ за изпълнението, в който се проследява работата на различните групи и комисии в съвета в рамките на този семестър на председателството. Чрез документа комисията може да наложи последователност на действията по отношение на графика и резултатите. Ние продължаваме да наблюдаваме и това, което следва датата на изработване на документа. Сега по резултатите. Както знаете, в Европейската програма за сигурност се заявява, че вътрешната сигурност трябва да бъде засилена – най-вече рамката за по-добър обмен на информация и оперативно сътрудничество. Затова и 2015 година ние въведохме нови структури. Те би трябвало да доведат до подобрен обмен на информация и по-добро оперативно сътрудничество. Разполагаме е, с е, звеното за интернет позовавания. Беше създадено в Интерпол през юли. Освен това се създаде Центъра за отлични постижения в мрежата е, за информиране по радикализацията и тероризма. Това се случи през октомври. Имаме и Европейския форум на интернет компаниите. Той започна работа на 3 октомври тази година. Освен това, Европейския център за борба срещу тероризма в Европол ще заработи от 1 януари до година. Беше осъществен съществен напредък и по три законодателни предложения – директивата за резервационните данни на пътниците и регламентите за Европол и СЕПОЛ. Като със законодател парламентът изигра решаваща роля при завършването на работата по тези предложения. През, следващ, през последните 6 месеца ние работихме и за по-добрата последователност между вътрешните и външни действия в областта сигурност. Мога да ви уведомя, че в европейските делегации в Турция, Тунис, Марокко, Йордания, Алжир и Египет сме изпратили експерти по сигурността. Освен това, установихме диалог по въпросите на тероризма с Тунис, Ливан, Марокко и Турция. Господин председател, ние трябва да продължим да работим за по-нататъчните подобрения. Европейската програма цели точно това – Организирахме и приоритети за финансовите си програми, така че те да отговарят по-добре на приоритетите за вътрешната сигурност. Хоризонт 2020, например, има работна програма 2016-17 година, прията през месец октомври. Тя предвижда активни усилия срещу радикализацията – Също така осигурихме финансиране за инструментите в областта образование, младеж, спорт. Ние искаме да налагаме основните ценности на активното гражданство, липсата на дискриминация и социалното приобщаване. Комисията е инициатори на ново законодателство. Тук ще спомена инициативата за огнестрелните оръжия и за борбата срещу тероризма. Комисията, както знаете, прие на 18 ноември пакета за огнестрелните оръжия. Сега в ЕС ще е по-трудно да се здобиеш с такова оръжие. Пакетът има за цел и по-доброто проследяване на законно притежаваните оръжия – сътрудничество между държавите членки и гаранции, че дезактивираното оръжие наистина няма как да бъде приведено отново в употреба. Това беше придружено и от Европейския план срещу незаконния трафик на огнестрелни оръжия и взривоопасни вещества, прият на 2 декември. На 2 декември комисията прие и предложение за нова директива относно борбата срещу тероризма. Предложението е да се запълнят дубките в наказателното правосъдие и определяне на една обща дефиниция за терористично деяние. Целта е да можем да имаме общ като европейски отговор на явлението чуждестранни бойци. Освен това, искаме да възпрем деятелите и да налагаме ефективни санкции върху извършителите. Преминавам към сигурността по границите. Ние разработихме общи показатели за риска, по външните граници на ЕС. Границите скоро ще бъдат предмети на друго обсъждане. Миналият вторник на 15 декември комисията представи своя пакет за границите в пленарна зала. Пакет, който ще бъде обсъден във вашата комисия съвсем скоро, доколкото разбирам така че вие ще имате възможност да говорите в подробности по този пакет. В заключение, господин председател, свършеното през последните 6 месеца е само началото. Свършено е много, но разбира се, конкретните резултати ще се видят през следващите години. Предполагам, че 2016 година вие ще получите доста важни законодателни предложения, директивата за огнестранните оръжия, директивата срещу тероризма, но също така и работа в други важни области, като борбата срещу трафика на хора, и Както знаем, парламентът винаги е имал много важна роля по тази тема. Не искам да отнемам твърде много от времето ви, само ще кажа, че през март до година службата на координатора срещу трафика ще представи първия си доклад за тенденциите при трафика на хора четвъртото три месечие на следващата година комисията ще представи и доклад за изпълнението в държавите членки по тази директива. Не на последно място, комисията започна вътрешен преглед за подготовка на новата стратегия за 2016 година която стъпва върху настоящата стратегия. Искаме целенасочени действия. Тази стратегия ще бъде оповестена до края на 2016 година. Много ви благодаря, господин председател. Няма да ви отнемам повече време. Благодаря. Okay, thank you very much. Um, Благодаря ви. Има доста теми за обсъждане. Веднага ще дам думата на колегите. Господин Бони, благодаря ви за представенето. Няма никакво съмнение, че приоритетите са определени правилно. Въпросът е как да се изпълни ефективно предвиденото като приоритети – това налага добро сътрудничество между институциите, по-добро сътрудничество между държавите членки, по-голяма готовност за споделяне на информация между тях и сътрудничество в реално време. В това отношение няколко въпроса. Първо, коя е най-важната ви задача непосредствена най-важна задача. Какво трябва да се случи до година? Вие нахвърляхте няколко идеи, но искаме да чуем по-подробна информация. В областта киберпрестъпност програмата предвижда укрепване на Европейския център срещу киберпрестъпността, както и правно становище по цифровия пазар. Имате ли график за ЕЦ3? Следващия ми въпрос е свързан с функционирането на службата или звеното за интернет позовавания. Какви са плановете за до година за това звено? Изпълнени ли са всички изисквания? И последното свидетелствата за съдимост. Базата данни е КРИС. Знам, че се планираше да се включи информация и за граждани на трети страни. Това планира ли се все още и кога да го очакваме? Благодаря. Сарая има думата. Так så mycket, Клод. Е, я kommer да прата svenska. Ефтер att ha lyssnat по kommissionen så tycker е det är по... Благодаря ти, Клод. Мисля, че подходът на комисията е добър, но като чили при вътрешната сигурност се гледа основно навън. Аз си задавам въпроса какво се случва вътре в Европейския съюз. Например, насилието на мъже над жени. За него не се говори, а то наистина е всъщност пагубно за живота на мнозина жени и млади момичета в Европейския съюз. Интересуваме комисията ще даде ли приоритет на тази тема. Има и нещо друго. Какви са мерките за радикализираните? И гледат ли се причините за радикализацията? Ясно е, че техните права не се зачитат в достатъчна степен, както правата на останалите. Аз бих искала и тук да се предвидят мерки. Струва ми се, че се обръща твърде голямо внимание на трафикантите на хора. Вместо това, според мен, трябва да направим така, че самия пазар на трафикантите да не е толкова доходоносен. Нека обсъдим тази тема, нека поговорим за инициативи, които да спират трафика на хора, а не само да се говори за трафикантите. Нека улесним хората в достъпа им до континента ни. Благодаря, Софи. Благодаря, господин председател. Имам няколко бележки и комисията непрекъснато представя нови предложения, които устъпват върху това, което вече съществува. Комисията оценява съществуващото, но честно казвам, аз не съм чула кой знае какво за оценката на тези мерки. Непрекъснато ни се представят поредица от нови мерки, но не виждаме какви са резултатите от тях. Комисията казва, че прави оценка, но тя единствено оценява транспонирането на тези норми в националното право, а не ефикасността на мерките. Защо тогава регламентът се нарича задълбочена оценка на политиките срещу тероризма? Тази оценка трябваше да се направи преди 4 години, така и не я видяхме нещо, което включихме в резолюцията си от по-рано тази година. Аз дори не съм видяла да започва работата по оценка на ефикасността на мерките. Не знаем какъв е резултата, не знаем колко харчим за тези мерки, нямаме изобщо представа за разходите и възможните ползи за сигурността. Съгласна съм и е, госпожа Пост. Вътрешната сигурност е, може би, по-важна от борбата срещу тероризма. Домашното насилие, трафика на хора също са важни. Но понякога се питам дали нашите действия не са контрапродуктивни или просто символични – защото искаме да налагаме основните ценности. Напълно съм съгласна с това, но виждам, че все повече от националните правителства правят точно обратното на това, което вие представяте. Това, което представяте, звучи чудесно, но на практика то не съществува. Комисията говори за налагане на основните ценности, а самата комисия и включително нейният заместник, председател, който отговаря за тези въпроси, не може да ги обсъди с националните правителства. Как говорите за ценности, когато господин Орбан започва кампания срещу иммигрантите? Това звучи несериозно. От една страна говорим за налагане на ценностите, изразходване на средства, но никой не се занимава с първопричините на дискриминацията, омразата и предразсъдъците. И точно това е заплахата за сигурността ни. Разделените общества не са безопасни. Това е причината, която води до омраза и в даден момент до насилие. Не съм правист, но ми се струва, че трябва много да внимаваме с правните термини, които използваме. Говорим за полицията, за публичната сигурност, публичния ред, националната сигурност. За какво става дума всъщност? Отдавна искаме определение в европейското законодателство на понятието национална сигурност. Но комисията ни казва, не, не, това не ни интересува на държавите членки да се определят. Добре, но тогава да не използваме този термин, когато обсъждаме европейското законодателство. Трябва да кажа, че вече доста се дразне, когато чувам едни и същи изявления от комисията и същевременно виждам, че не се прави никаква оценка. Благодаря, Жерар Дюпре. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Благодаря за всичко, което прави комисията. Това не определя приоритетите, но поне е, имаме една по-обща представа. Няколко е, въпроса е, вие, госпожо, вие говорихте за Европейския център за борба срещу тероризма, който ще започне от 1 януари. За да може този център да бъде наистина оперативен, трябва да бъдат създадени необходимите условия за това. А съветът прикани комисията да представи едно предложение, за да може да има систематично сравняване между данните, които се представят от Европол и СИС-2, но въпросът е дали това предложение съществува или просто се подготвя, защото най-общо казано, ние всичките имаме чувството, поне аз го имам, че една част от а, дефицита в а, безопасността е липсата на оперативна съвместимост и обмен на информация. Ще дам примера с Европол и ТС2, с Frontex. Frontex няма нито достъп до данните Евродак, нито и с 2 А тяхната задача е много валентна. Те трябва едновременно да приемат данните, да ги регистрират, но и да ги обработват, за да може все пак да бъдат полезни за потребителите. Така че има много сериозни слабости в оперативната съвместимост и обмена на информация. А освен това, вие казахте нещо, което ме е, успокои. Аз от, си отбелязах в предложенията, които правите относно огнестрелната оръжение, но смятате ли наистина, че като се засили законодателството за почтените граждани, които ще отидат да си купят законно оръжие. Смятате ли, че така ще, се, ще стигнете до незаконно продаваните оръжие на терористите. Смятате ли, че Калашников, които се използват в Париж, са купени в нормален магазин? Смятате ли, смятате ли че един честен гражданин е продал тези оръжия. Аз, е, извинете ми, струва ми се, че малко тук има нещо грешно. Мисля, че най-важният механизъм за контрол на оръжията е да се засилят, е, да се укрепят специализираните служби, които се занимават с надзора на незаконния трафик на, закон, на оръжията, по-скоро отколкото да се работи с законодателството, което говорим за почтени граждани, които не се занимават с такива оръжия. Ако правилно съм разбрал, казвате, че що се отнася до сигурността на границите, има споразумение, което вече е влезло в сила относно показателите за общите рискове. Дали тези общи показатели за общия риск, те дали са свързани с отбраната, може ли нещо да бъде казано относно тези показатели. Вече бях задал един въпрос на тази тема и не смятам, че отговорът беше напълно задоволителен. Не смятам, че на вас трябва да го кажа, но най-общо казано смятам, че са поети немалко инициативи в борбата срещу несигурността и тероризма но като че ли няма истинска политическа стратегия. Не виждам някой, който да се занимава с тези всичките инициативи, които са започнати. Но въпросът не е към вас, а по-скоро към комисията и съвета. Thank you. Uh, Mr. Hala please. Thank you very much, Господин Хахо. Благодаря ви, господин председател. Кратък въпрос във връзка с новата директива за огнестрелните оръжия и по-специално забраната за полуавтоматични оръжия, които приличат на автоматични. Как ще се подобри нашата сигурност, ако забраним законното притежаване на оръжие, оръжие, което не се използва за терористични цели? Терористите, както знаем, много често използват военно оръжие, което е с происход контрабанда. Това просто е пример, че ние се стараем да направим нещо и го правим, но не знаем какво точно. Съгласна ли сте с мен, че правото на гражданите, включително и правото им на собственост, не трябва да се ограничава повече от необходимото? Подобни ограничения по никакъв начин не водят до някаква доказана добавена стойност. Не смятате ли? Госпожа Барбара Спинели. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Искам да се спра някои аргументи, които бяха изложени и по които се, съм съгласен. Аз благодаря на ком... представителя на комисията за реакцията Е, разбирам, че след два дни е, два-три дни е коледа и този оптимизъм е добър, но това не ме убеждава. Не се прави никаква пропаганда, няма никакви такива инициативи и просто да говорим а, така. Това, което би ми харесало да и бих искала да знам с комисията след една година горе-долу е това, което не е работило. В известен смисъл резултатите, които, за които говореше Софи. Но ми се иска все пак да дискутираме за това, което не работи. Защото явно нещо не е функционирало. Имаше толкова много терористични атаки, и навсякъде в Европейския съюз се възползваха враговете от страха, ксенофобите и гражданите се чувстват несигурни. Има предвид, примерно, Чешката република за ислемофобията, която беше обявена в тази страна. Говоря също и за Унгария. Мисля също и за мерките, които бяха взети в Швеция, в, с Конституционния съд, който смята, че трябва да се установи някакъв режим на извънредно положение. Мисля за насилието в, в, с иммигрантите в Италия и всичките тези които, проблеми, които раз, разделят Европа. Изобщо Европа не се чувства добре. И наистина искам да зная какво според комисията не работи. Какво не проработи? Исках е, да зная за връзките между сигурността и вътрешната политика и по-специално радикализацията, свързана с а, е, е, а, с а, Исламската държава. Какво мисли комисията с тези декларации, които бяха направени наскоро. финансирането на джамиите в Европа от е, Судитска Арабия. Какво, какво? Това е един фактор на несигурност. И накрая имам предвид и отношенията между Европейския съюз и Турция. Вчера даже се говори за това. Вчера се говори за доклада на Амнести в което се иска от Европа да прекрати споразуменията за сътрудничество, включително в областта на сигурността, предвид систематичното нарушаване на основните права и националните споразумения от страна на Турция – и където стотици бежанци са и върнати към зоните, където бушува война в Сирия, Афганистан и Ирак. Благодаря. Uh, Имам двама оратори в списъка и възнамерявам да приключа вече времето за изказване. Госпожа Уимбърт е следващата. Благодаря, господин председател. Благодаря за информацията, която беше дадена от комисията. Трябва да изразя споразумение, е, съгласие с госпожа Спинели. Европа не се чувства добре. Е, просто трябва да кажа, че аз самата всеки месец е, виждам какво се, какво се прави и никак не е успокоително. Комисията признава ли по един или друг начин, че отворените е, граници в зоната Шенген способстват за улесняване на извършването на атентати, както в Париж, например? Важно ли е за комисията да установи, че отварянето на границите засилват или не с чувството за сигурност в Европейския съюз или за несигурност. И комисията направи ли, какво направи комисията за въвеждането на резолюциите на Обединените нации? Е, Един въпрос. Комисията правила ли е оценка на Европейската стратегия за вътрешна сигурност, която приехме през първата половина на 2010 година? И то беше съгласно член 17 от договора за функциониране на Европейския съюз. Имайки предвид всичко, което се случи от тогава насам, и това всеобщо чувство на несигурност в Европа, да не кажа тази паника, която настъпи заради заплахата от терористични атаки, разпространяването на омразата в мюсюлманската общност в европейските държави разпространяване в джамиите, които се цитират от една от версиите на исляма, лахаби и по-точно джамии, които се финансират от Саудитска Арабия. Омразата се разпространява също и по интернет. Председателя. Преди а, да приключим, действително въпрос към комисията във връзка с член 17 договора за функциониране на Европейския съюз. На съвета по ПВР бе повдигнат а, въпроса за неприлагането на решението на съвета. И ние също а, сме на това мнение. А, много меко казано, вие. Всъщност тук е пълно с ефемизми. Реалността е следната. Много финансови средства се насочват към държавите членки, те си имат правни задължения. Осем държави членки си обменят данни във връзка с моторните превозни средства и така нататък. Други седем отказват, но определено няма достатъчно прилагане на законодателните актове, нещо, което каза господин Лопес Агилар. Да се върнем обратно към 2010 година. Да вземем предвид и случилото се с Шарли Ебдо. Нека да видим, ако бяха спазвани решенията на съвета, докъде щеше да се стигне. Имаме ли проблеми с ресурсите? Какво ще правим, ако съвета продължава да не прилага а, актове, които са свързани с сигурността на европейските граждани и които постигат необходимия баланс с основните права? Още нещо във връзка с огнестрелните оръжия. Много от колегите се спряха на тази тема. Правното основание е свързано с вътрешния пазар. Член 114. и ще се гледа обаче от съвета ПВР. Тук основното е трафика на оръжие, както и други аспекти, които споменаха колегите. По смисъла на член 54 нашата комисия също ще а, може да излезе със становище. Но в крайна сметка този законодателен акт се гледа от две парламентарни комисии и водеща ще бъде комисията по вътрешен пазар, което ме притеснява. защото по този начин се отклонява целта на този законодателен акт. Начина по който ще се оформи този законодателен акт ще доведе до много объркване. Така че заповядайте, имате думата, очакваме вашия отговор. Благодаря ви за презентацията, сега очакваме отговорите ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на почитаемите депутати за направените от тях коментари. Ще се опитам да отговоря поне на някои от въпросите и да откликна на някои от коментарите. Най-напред във връзка с киберпрестъпността – плановете на Европейската комисия за следващите месеци, за начина по който да се приложат дейностите в рамките на този приоритет. През 2016 година ни очаква доста работа в това отношение. Относно наблюдението на прилагането на законодателството, планираме да направим оценка на директивата от 2013 година за атаките срещу информационните системи, както и на директивата от 2011 година за борба с експлоатацията на деца, сексуалната експлоатация на деца. През 2016 година ще се направи също така преглед на директив... рамковото решение от 2001 година във връзка с борбата с измамите и фалшификацията на непаричните средства за плащания. Ще се направи оценка на правните пречки и на наказателно-правните разследвания във връзка с киберпрестъпността. Ще се преразгледат и правилата за достъп до доказателства и информация. Това е което възнамеряваме да направим. Беше повдигнат въпрос във връзка с отдела за интернет в Европол. Един от основните приоритети, които приехме миналата седмица беше този отдел за интернет да бъде включен в регламента за Европол, което е важна стъпка. Защото по този начин се дава солидна правна рамка на Европол и той ще може да предприема действия в тази област. Така, например, Европол – след като направи анализ на необходимия материал и се свърже с държавите членки, ще може да разгледа правното съдържание на правилника заедно с интернет доставчиците, което е много важна стъпка за премахването на нелегалното съдържание в интернет пространството. И по този начин ще се намали възможността за радикализация и за насърчаването на омраза в интернет. Имаше въпрос и във връзка с ЕКРИС, Европейската система за свидетелство за съдимост, която ще се прилага и за граждани на трети държави от първата половина на 2016 година. С оглед на оценката на съществуващите инструменти, бих искала да кажа, че може би вече сте чували отговора на вашия въпрос и преди, а именно Предишната стратегия за вътрешна сигурност, прията през 2010 година, стратегия опомената преди няколко минути, подлежа на три успешни доклада за прилагане през 2011, 2013 и 2014 година. И всички тези дейности се предприемат в рамките на предишната стратегия. Настоящата стратегия почива на заключенията от тези три доклада. Много от вас упоменаха тази връзка между това, което се предвижда и по-доброто прилагане на вече съществуващите инструменти и законодателство. Разполагаме с някои специални механизми за оценка на някои от нашите правни инструменти. Например, оценката на Шенген, която за първи път през 2014 година беше водена заедно от Европейската комисия и държавите членки. Това е в рамките на политическия цикъл за борбата с организираната престъпност. Европейската комисия възнамерява също така да предприеме необходимото, за да се направи по-добра оценка на напредъка в правоприлагането ще се предприемат дейности по отношение на превенцията на заплахите. Още нещо, което казахте вие, господин председател, преди минута, а именно Европейската комисия изпълнява своите правомощия, предвидени в договора, като, когато е необходимо, завежда искове за неизпълнение на задължение. Вие а, упоменахте решението от Пръм, което е съществен правен инструмент по отношение на обмена на данни – Европейската комисия започна да работи по пилотни проекти заедно с държави членки, за да се идентифицират случаите, в които има непълно прилагане на законодателството. Вече сме започнали да действаме в това отношение и работата ни ще продължи и през следващата година. Разбира се, ще ви представяме актуална информация своевременно. Чухме коментар за Европол и 62, както и за оперативната съвместимост. Това е ключов въпрос и вие съвсем основателно го повдигате. Трябва да има по-добър обмен на информация. Всички ние осъзнахме, че е важно действащите системи да могат да са свързани една с друга. Европол вече е свързан с 6.2 и сега вниманието ни е насочено към оценка на възможностите на настоящата връзка – да се прецени дали тази връзка е достатъчна, дали се използва в достатъчна степен или може би трябва да се задълбочи. Относно оперативната съвместимост, както е упоменато в а, а, плана за сигурността, ще видите, че Европейската комисия ще следи проекти по-специално един такъв по инициатива на държавите членки, който има за цел да засили да подобри достъпа на правоприлагащите органи на една държава членка до данни на правоприлагащите органи в друга държава членка. Да го улесни или да го ускори. Това е и по отношение на а, системата за базата данни на правоохранителните органи. Това са основните приоритети на работата ни през следващите месеци. Много от вас се спряха на директивата за огнестрелните оръжия. Мисля, че не мога да ви дам отговор днес, защото въпроси бяха доста технически но ще се допитам до колегите, които са специалисти в тази област и ще ви отговоря. Разбира се, това предложение ще подлежи на дискусия във вашата комисия, така че ще имате възможност да получите по-задълбочени отговори на вашите питания. И накрая, относно показателите за риска. Тези показатели се разработват с цел по-ефективен и ефикасен граничен контрол. Разбира се, тези показатели не са общо достъпни, защото в противен случай това ще бъде контрапродуктивно. Ще се допитам и по този въпрос обаче, за да видя до каква степен вашата парламентарна комисия би могла да получи достъп до тях. Благодаря за проявеното търпение, господин председател. Аз също а, бих искала да подчертая в заключение, че Европейската комисия съвсем не е възнамерявала да използва днешната възможност за презентация като пропаганда. мисля, че сме прекалени оптимисти. По-скоро искахме да изпратим следното послание. Съвместният ни труд и споделените усилия ще ни помогнат за бъдеще. Благодаря. Председателят. Благодаря. Софи, съвсем накратко. Мога, мога съвсем набързо, господин председател изключително фрустриращо е това, което се случва, да гледаме така под лупа европейската политика на сигурност. Несъмнено има добра воля сред служителите на Европейската комисия, но това не е достатъчно основание. Ние не си вършим работата. Въпросът трябва да се обсъди на политическо равнище и трябва да бъдем много по-критично настроени относно получаването на информация. Приканвам бюрото на тази комисия да излезе с предложение в началото на следващата година, за да помислим как да действаме. Искат се от нас да приемаме законодателен акт. Следователно и ние имаме, и ние сме задължени да преценим дали законодателният акт е в услуга на гражданите или просто ни губи времето. Председателят. А тук в моите бележки пише, не пише, че си губим времето, разбира се, но пише, че вместо да имаме доклади от служителите на институциите, трябва да се проведе едно добро изслушване. Благодаря ти, Софи. Е, съвсем не сме искали да нападаме Европейската комисия. Барбара? Само една секунда. Искам да кажа, че подкрепям всичко, което каза Софи. И си спомням само, че 130 убити бяха само във Франция. А е, в Штатите имаше една силна атака от терористи. И цялата администрация се раздвижи за да направи нещо. Неща, които ние трябва да направим също, защото ако продължаваме да се събираме просто и се поздравяваме един друг, е, няма да има никаква полза. А, и в Съединените щати никой не си задава очите пред отговорността. Yeah. Um, I'm not sure that Members are patting. Председателят. Предлагам ви следното. Европейската комисия да ни предостави отговор по различните части на европейската политика в областта на сигурността. Все още няма последователност в тази стратегия. Интелигентните граници, борбата с тероризма, това са различни измерения. Софи Интвелд, както и господин Лопес Агилар се спряха на прилагането на законодателните актове. Но трябва да получим отговор на съвета относно Прюм и така нататък. Но държавите членки въобще не се вълнуват от решенията на съвета. Държавите членки не ги изпълняват. Член 70 дава възможност на Европейския парламент да прецени какво се случва. Нека да приключа, оставете ми. Като комисия ние а, по съвсем разпилян начин гледаме тази стратегия. Говорим за директивата за огнестрелни оръжия, а, за други законодателни актове, които обаче имат различни правни основания. Трябва да се организираме когато разглеждаме различните законодателни актове. Трябва да работим по-последователно. Когато разглеждаме интелигентните граници, да не забравяме, че те са част от стратегията за сигурността, но да не забравяме и аспекта а, с основните права. Иначе е безсмислено. Предложението ми е. То не е перфектно, разбира се, да предложим на координаторите да е в началото на следващата година да се проведе изслушване. И на това изслушване да разгледаме е, въпроса за равнището на прилагане на законодателните актове. Наистина скандално е, че важните решения е, взети в съвета не се прилагат. Нека да погледнем какви са различните измерения в стратегията за сигурност много би могло да ни подоб... Извинете, много би могло да ни помогне евентуално изслушване. Не искам да утежнявам работата ни и напълно съм съгласен с казаното от Софи, но определено смятам, че изслушването ще ни помогне, защото така ще внесем по-голяма яснота. Няма да се стига до там член на Европейската комисия да трябва да отговаря индивидуално на всеки един зададен въпрос. Това е предложението ми и това ще да ви предложа преди а, да чуем Софи. Аз също присъствах на съвета на ПВР и а, повдигнах въпроса за член 70. Ако смятате, че предложението ми е приемливо, тогава ще се върнем на него през януари, а аз ще повдигна въпроса пред координаторите в началото на следващата година. Нещо друго по темата? Не. Виждам, че координаторите кимат. Е, имаме един координатор в залата, но това е достатъчно. We're running a little bit late, colleagues, so let's move straight to point seven, which is the eighth. Преминаваме към седма точка. Осмия двогодишен доклад за функционирането на шенгенското пространство. Комисията оповести миналата година, като миналата седмица, извинете, като част от пакета за границите, своя доклад. Той се изготвя на всеки две години. Отчетният период е разширен до 10 декември, за да се обхванат и последните събития. Включват се и внезапните шенгенски проверки за оценка. Комисията излезе и със становище относно необходимостта и пропорционалността от повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници от страна на Германия и Австрия. Ще дам думата на комисията. Е, Благодаря, господин председател. Добро утро, дами и господа. По предишната точка вие казахте, че може би трябва да се проведе политически дебат – Предполагам, че такъв дебат трябва да се проведе и относно шенгенското пространство. Боя се, че днес този дебат ще трябва да бъде проведен с мен. Както казах, както и вие уточнихте също така, всичко това е част от пакета граници, представен на 15 декември в пакета се съдържат законодателни предложения. Имаме регламента на съвета и парламента за бреговата охрана и гранична полиция. Имаме и изменение на член 7 от Ченгенския кодекс за проверките по вътрешните граници. Съдържа се и съобщение за Европейската гранична и брегова охрана. Има и най-различни други елементи, като доклад за тъй наречените горещи точки в Италия. Разглежда се и работата в Западните Балкани. Принципно целта на този доклад е да се разгледа функционирането на шенгенското пространство. Това е един междинен преглед. Принципно при предишните си доклади ние винаги сме разглеждали всички въпроси, обхванати от шенгенското законодателство. Но сега, в светлината на случилите се събития, ние променихме доклада си. Споразумението между Палао и Европейския съюз влезе в сила. Разбира се, Палао е много важна за нас, но тя не засяга функционирането на Шенген. Ето защо за нас бяха най-важни три водещи проблема. Най-големия беженски поток от Втората световна война до сега и терористичните атентати в Париж. В доклада има три глави. Първата е миграция и граници, външни и вътрешни. След това се разглеждат терористичните заплахи и като последен елемент опита от първата година на работа на Шенгенския механизъм за оценка. Механизъм, който е много важен, защото когато държавите членки не прилагат правилно различните елементи от европейското законодателство – следват проблеми. Нека кажа няколко думи за миграцията и границите. Имаме над 1,5 незаконни преми... милиона преминавания на границата, регистрирани до сега. Това е много по-високо отколкото целият брой незаконни преминавания за целия период 2009 до 2014 година. Аз говоря само за 2015 година милион и половина незаконни преминавания. Част от тези мигранти, които се включват в милиона и половина обаче, са преброени два пъти – ако са минали транзитната зона в Гърция и след това са се придвижили до Унгария и други държави членки. Това е необходимо да се подчертае. Бройката, освен това, вече доведе до непосредствени действия. Например, създаването на тези горещи точки в Италия и Гърция, решенията за преместването на мигрантите. Освен това в пакета граници има и конкретни предложения, които разбира се ние ще обсъдим с вашата комисия, надявам се, скоро. В програмата по миграцията тези действия са изброени, но и се уточнява, че е необходимо повече за управлението на външните граници. Това е особено важно за ефективното управление на миграцията. В пакета граници с цел по-голяма ефективност има и предложение на комисията за създаване на европейска гранична и брегова охрана. Тези елементи вече бяха представени от комисията в пленарна зала миналата седмица. Мисля, че и за съвета, и за парламента би било много удачно да се продължи с бърз темп работата по тези предложения. Това беше по външните граници, но разбира се, е, са важни и вътрешните граници, защото незаконните мигранти влизат в Европейския съюз с цел да се придвижат е, обикновено до различна държава членка и това води до големи като обхват вторични движения. Това беше и причината за повторно въвеждане на контрол по вътрешните граници от страна на някои държави членки. Те бяха притеснени за своята вътрешна сигурност и обществен ред поради огромния брой новопристигнали, повечето от които търсещи убежище, но също така и незаконни мигранти от страните на юг от Сахара. Комисията излезе с становище и доклад по използването на предпазната клауза в шенгенското законодателство. Според комисията, използването на такъв временно въведен контрол по границите в този случай е било пропорционално и необходимо. Имам предвид граничните проверки, въведени от Германия и Австрия. Трябва също така да добавя, че този контрол имаше за цел не толкова да се проверяват хората, които преминават границата, по-скоро целта беше да се направляват вторичните движения. Например, хора, които искат да кандидатстват за обежище в Германия. Първо бяха насочвани към словенско-австрийската граница, после към австрийско-германската граница, за да може да се осигури храна, медицински преглед и транспорт. Нека бъда пределно ясен – Нашето законодателство в областта обежище не дава право на бежанеца да си избира държавата, която ще му окаже закрила. Но държавите членки се опитаха да въведат някакъв ред и да организират транспорт. Швеция и една от асоциираните страни Норвегия също въведоха повторно такива гранични проверки. Нека заявя ясно. Проверките по вътрешните граници не са решение на проблема, пред който сме изправени. По-скоро говорим за инструмент в шенгенското законодателство при заплаха за вътрешната сигурност дори и всички държави членки отново да въведат такива проверки, проблемът няма да изчезне. Напривът от бежанци и мигранти ще си остане, защото проблемът не е Шенген. Първопричината е някъде другаде, в определени трети страни. Следователно, За нас причината или първо проблема не е Шенген. По-скоро някои от шенгенските норми могат да помогнат за справянето с проблема и това е насоката, в която трябва да работим. Без да навлизам в подробности, ще кажа, че държавите членки използваха шенгенското законодателство и за въвеждането на тези проверки по границите, за да се справят с ситуацията, като тук е предвиден срок, през който проверките могат да бъдат осъществявани. Но имайте предвид, че Германия и Австрия първоначално се съобрази с този, се съобразиха с този срок и след това се позоваха на друга причина за продължаване на граничния контрол с още 6 месеца, а именно позоваха се на предстояща заплаха. Сега нека премина към терористичната заплаха. Uh, the Commission had undertaken action with regard to SIS common risk indicators. Знаете, че имаме показатели за риска. Трагичните събития неотдавна в Париж показаха колко е важно всичко това. Виждаме колко лесно е за чуждестранните бойци да контролират това, което се случва и да пресичат границите. Ето защо комисията има целенасочено предложение в този пакет за границите и това е предложение за систематични проверки. Но предложението ще бъде обсъждано много по-подробно във вашата комисия на следващ етап. И третата част актуално състояние на първата година на изпълнение на Шенгенския механизъм за оценка. Механизъм, който е много важен, тъй като държавите членки трябва да разбират шенгенското законодателство и да го прилагат правилно, за да може шенгенското пространство да функционира и хората да се придвижват свободно. Изпълнението започна тази година. Ще бъда кратък. Първите препоръки от съвета в случаите, където са установени недостатъци, всичко това беше отразено в доклад на комисията – вече са изготвени. Тези препоръки на съвета бяха представени в парламента в началото на месец декември. Така че вашата комисия може да се запознае подробно с заключенията от тези проверки на място това отношение трябва да кажа, че проведохме наскоро едно такова посещение в Гърция, внезапна проверка по морските граници и границата с Турция. В момента работим по доклада от проверката. Ще го представим пред комисията за оценка на Шенген. Надявам се много скоро. В доклада се говори за връзката между горещите точки, регистрацията на мигрантите при пристигане, всичко това би могло да се отрази на бъдещите решения на комисията, например за използване на Шенгенския кодекс, който дава възможност и за временно повторно въвеждане на граничен контрол във вътрешността на ЕС при сериозни недостатъци в изпълнението на шенгенското законодателство за външните граници. Това мисля, че е междиният преглед, който мога да направя. Шенгенското пространство има проблеми, но те не са смъртоносни, тъй да се каже, Шенген е решението, а не е проблема. Трябва да се приемат нови мерки и да се прилагат както трябва съществуващите, да се използват инструментите. Надявам се в следващия доклад да сме много по-положителни. Mr. Coelho, please. Господин Коелио. Thank you, Chair. And I want to thank me. Благодаря, господин председател. Благодаря за изчерпателната информация. Благодаря и за представенето на 6-месечния доклад. Новата структура на доклада според мен е много добра, далеч по-фокусирана. Освен това, идва съвсем на време. Преди 6 месеца казах в нашата комисия, че ние не получаваме навремени доклади от комисията. Трябва да обърнем по-голямо внимание на настоящия доклад. Но ето какво става с бежанската криза. През последните 6 месеца видяхме, че Европейският съюз не е готов да се справи с нея. Първият ми коментар при оценката на Шенген е, че най-важното е взаимното доверие. Тук Европейската комисия се опитва да наложи процедура, но въпросът е от, от държавите членки какво се очаква и желаят ли те да го изпълнят – Задавам този въпрос, защото не всички държави членки попълват на време въпросника по Шенген, нещо, което е много важно. Как могат държавите да говорят за проблеми, след като те не се съобразяват дори с механизма, който води до оценка на възможните проблеми? Неведнъж съм го казвал трябва да сме сигурни, че съществуващото се прилага както трябва. На второ място. Имаме ли достъп до реалните резултати? Аз разбирам, че темата е деликатна, но нима всичко трябва да е поверително. Колкото по-активно участва парламента, толкова по-лесно ще се види кои мерки са необходими и кои не. Що се отнася до неоповестените проверки, радвам се, че има някои подобрения, например в инструмента ШИС. Радвам се и на тези неоповестени предварително посещения на Гърция, както и на френско-германската граница. Заключенията обаче ми се струват твърде лаконични. Може ли комисията да ни обясни малко по-подробно как са били проведени, особено на френско-германската граница? Също така, холандската полиция извършва проверки във влаковете, които идват от Германия – Комисията уведомена ли е за това? След това виждаме, че продължава въвеждането на пограничен контрол от държавите членки. Само Словения е представила доклад относно резултата от нейното въвеждане на граничен контрол – Въпросът ми към комисията е кога ще получим такива доклади от другите държави членки. Освен това, комисията мисли ли, че държавите членки са предоставили достатъчна информация при въвеждането на граничния контрол? Струва ми се, че тук станахме свидетели на ефекта на доминото. Някои държави членки въведоха контрола, за да направляват по-добре мигрантския поток, а други просто, за да си затворят вратите пред мигрантите. Комисията каза, че във въвеждането на този контрол не вижда нарушение, но е важно плановете на държавите да бъдат оповестявани. Ние не искаме Европейски съюз с огради и проверки. Шенген трябва да работи, но трябва и да знаем каква е реалността. Сега, повече от всякога, комисията е необходимо да налага шенгенското законодателство с всичко, с което разполага госпожа Файон. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за актуалната информация. Мисля, че всички ние сме сериозно обезпокоени и всички а, мерки, които а, са на масата във връзка с а, презаселването са неефективни. Аз съм от Словения, а вие споменахте оградите. Трябва да ви кажа, че е болезнено да се гледа това, което се случва. Имаме огради по границата, а обществото е разделено. От началото смятахме, че трябва да се отбраняваме, защото мерките са недостатъчни. И като малка държава, ние не успяхме да се справим с наплива от хора – в нашата държава. Сега обаче дойде зимата, все по-малко хора идват, а проблемът все още не е нерешен. Очакваме през пролета да има нова вълна, по-специално през Балканите. И ако и тези мерки не са ефективни, какво ще се случи? Ежедневно има протести а, по границите. А, губим доверието а, в страната. А, и солидарността между хората. Ако има огради по границата, явно е, че ще е трудно те да паднат. Кога да ги махнем? Защо? Все повече и повече вътрешен контрол се въвежда по нашите граници. И въпросът ми е следния. Аз е, зная много добре каква е вашата позиция. Чухме и Павло преди малко във връзка с оградите. Но въпросът ми е, колко сериозни са опасенията а, за това, че се преминава към а, по-малък вариант на Шенген? Мисля, че това е абсолютно неприемливо, защото по този начин се застрашава цялата европейска интеграция, целият проект. И оттам идват всички наши притеснения. Няколко конкретни въпроса имам. Явно е, че оградите няма да решат проблема. Когато Унгария започна да издига огради, тя просто пренасочи мигрантския поток към другите държави. Това се случи. Европа е континент на миграцията. Хора ще продължават да идват. Така че оградите определено нямат място в Европа. Не виждам бъдещето на Европа с тези огради. стотици хиляди дойдоха в Словения и тогава не снимахме пръстови отпечатъци. Не можехме да регистрираме тези хора. Как тогава да обсъждаме въпроса за връщането им? Съвсем наскоро говорих с представител на сръбските власти. Сръбските власти снемат пръстови отпечатъци, но те не са свързани с Евродак или с друга европейска система. Тогава защо го правят? Как да решим тези практически подробности? Нека да има някаква форма на регистрация. Ще се радвам, ако отговорите на въпроса ми, защото аз с отговор не разполагам визите във връзка с а, а, хуманитарни, визи по хуманитарни причини. Визовия кодекс, знаем какво а, цели той да се хармонизира законодателството. Може да се спасят стотици човешки животи тези хора, вместо да загиват в Средиземноморския регион, може просто да подадат молба за е, хуманитарна виза. Защо Европейската комисия не приема това предложение? Аз съм за. Е, по този начин ще има по-правен, по-легален път към Европа. Какви ще са последствията от решенията на съда срещу Словакия и Унгария относно задължителното заселване на бежанци? Всички ние търсим някакви мерки. Всеки говори за солидарност, но виждаме, че много държавите членки не действат и не откликват и затова Шенген се разпада сега се гледа дело в съда за квотите на бежанците. Какво ще стане след като съда постанови своето решение? И ще спра до тук, защото предполагам, че колегите имат въпроси. Госпожа Кораца Бил, Благодаря, господин председател. Обезпокоена съм от случващото се в Шенген. Както каза и колегата Коелио, и аз смятам, че Европейската комисия трябва изключително внимателно да прави тази оценка. Прилагането на Шенгенския кодекс и временното преустановяване на свободното движение не може да бъде приравнено на огради. Просто държавите членки могат да злоупотребят и тогава нещата стават опасни. Това определено не е начина да се справим с мигрантския поток, нито пък с тероризма. Относно свободното движение на хора в Шенген, това е едно от най-големите постижения на нашите времена в Европа и всички политически групи и всички държави трябва да се обединят, за да защитим това шенгенско пространство. Трябва да се спазва Шенгенския кодекс, той трябва да бъде засилен, затова приветствам предложението на Европейската комисия за неговото засилване и за въвеждането на проверки при влизане и излизане както за европейските граждани, така и за неевропейските. Господин председател, прилагането на законодателството е решението. Бих искала да кажа на колежката от крайното дясно, че не е Европа а, не се чувства добре, държавите членки не се чувстват добре, национализма е проблема, протекционизма е проблема, а не Европа Европейската комисия си върши работата. Ние си вършим работата, въпреки различните ни политически възгледи. Много може да се каже в това отношение, но правителствата, държавите не прилагат законодателството. Ако имате единно законодателство и ако имате споразумения, ако имате решение на съвета и след това само половината от държавите членки го прилагат, тогава какво? Сега запълваме пропуските. Плащаме цената на това, че държавите членки не си изпълняват задълженията при граничния контрол на външните граници. Тук е като с еврото. Не може да има добре действаща еврозона, ако държавите членки не си изпълняват задълженията. Тук е същото. Имаме свободно движение на хората в шенгенското пространство, но си оставяме отворени границите. Защо да го правим? Когато ние пътуваме извън Европа, искат да бъдем регистрирани, не искат документи. Защо и ние да не може да го правим? Миналата седмица обсъждахме засилването на действията на Фронтекс. И е нормално, хората, които идват в Европа, трябва да бъдат регистрирани, трябва да им бъдат снети пръстовите отпечатъци и всички документи, включително и биометричния паспорт, трябва да бъдат регистрирани, а не просто а, някой визуално да погледне паспорта и да пусне човек. Наказаното от господин Спинели преди малко във връзка с Швеция. В рамките на предишната дискусия бих искала да кажа, че неконституционалният съд се произнесе по въпрос – тук не говорим за някакво съдебно дело, а това е една специализирана институция в шведската система. При всеки законодателен акт, който се предлага, имаме една правителствена агенция, не съдебна инстанция, която разглежда законопроекта и която се произнася. Тази агенция обявява, че този пакет с граничния контрол е прекален. Аз не критикувам или пък не защитавам решението на правителството, но искам да ви кажа следното. Швеция беше най-щедрата държава в Европа през последните 2-3 години. Тази година ще има над 160 хиляди 000 бежанци в Швеция, от които 32 хиляди непредружени малолетни. До ноември всяка седмица влизаха 10 хиляди човека. Това означава, че Швеция е първата държава на пристигане на тези бежанци, защото останалите държави не регистрират бежанците, не ги идентифицират, а просто ги пропускат. А какво ще стане с крайната страна на дестинация на тези бежанци? Те там ще търсят работа. Трябва да се сложи Швеция на картата, защото Швеция от много дълго време бе поставена на непропорционален натиск. Държавите членки, но включително Европейския парламент, пренебрегнаха факта, че Швеция се нуждае от помощ. И ето ви сега резултата – Правителството, а нашето правителство е зелено и червено в Швеция, взе това решение, което успорвате. Решение, което предлага крайното дясно. И мисля, че това а, говори много зле. Приканвам Европейската комисия много внимателно да разгледа решението, взето миналата седмица от шведското правителство за повторно въвеждане на граничния контрол и установяване на самоличността на а, всички, а, включително и тези, които идват с колективен транспорт, автобуси, лодки и така нататък. Това решение ще е в действие 3 години. Това е закон. Така че приканвам Европейската комисия да помисли дали този закон противоречи на Шенген. Вие говорите, че максималният срок е 3 месеца или 6 месеца. Но аз, доколкото разбирам, има изваредни обстоятелства, при които може подобно решение да се удължи до 2 години. А, нуждаем се от а, някакъв критерий, свързан с обществения ред, който да трябва да бъде изпълнен. Благодаря, госпожа Саргентини. Благодаря, господин председател. Когато, докато комисията правеше презентацията си, аз си проверих имейла защото непрекъснато получаваме имейли от държавите членки, в които се казва, че връщат граничния контрол. Осем държави членки въведоха обратно граничния контрол. А сега господин Коелю упомена а, възможността моята държава, Холандия, да върне граничния контрол на границата с Германия. Виждала съм случаи, в които граничния контрол понякога се прави отвъд нашите граници. Отвъд Холандия, на територията на Белгия. Поддържа се тесен контакт между белгийските и холандските гранични а, власти, а, в които се казва е, едно превозно средство напусна нашата територия, на него има подозрителни лица и така нататък. Което означава, че има граничен контрол, който работи в Белгия, но и в Холандия. Но някак си, как така случайно се решава кой е подозрителен. Това е доста субективно. По вътрешно усещане кой да бъде проверен и кой не. Това е противозаконно, според мен. Проблемът не е, че 8-те държави и моята държава си играят с границите на закона. Проблемът е свързан с това, че е, истина ентусиазма за Шенген. Преди няколко седмици е, държавите се събраха на съвета ПВР и там се каза, че временно ще е, бъде изхвърлят ще бъдат изхвърлени някои държави от Шенген. Разбира се, нищо подобно не се случи, но стана голяма каша. Във всички вестници излезе тази новина и злото беше сторено. Ние в Европейския парламент подкрепяме Шенген. Европейската комисия също се бори за него. Но Проблемът е, че съвета и държавите членки като че ли пет пари не дават за а, злото, което правят с изказванията си. И по този начин намалява и подкрепата за Шенген. Затова смятам, че това е нашата задача за в бъдеще, а именно да променим дискусията, да накараме държавите членки да спрат да правят такива предложения, да спрат да ни изпращат писма. Осем държави. Аз не разбирам защо Малта иска шенгенски граничен контрол. Честно казано, не разбирам. Малта е заобиколена от вода, ма за какви вътрешни граници говорим, извинете ме. Thank you. Uh, Mr. Lopez Aguilar, please. Господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Значи вие казахте, че трябва да обсъждаме въпроса на политическо равнище. И ние тук правим изявления и ви приканваме да предадете нашите коментари на най-високопоставените политически лица в Европейската комисия. Ние тук представляваме европейския народ, който е обезпокоен от а, това окаяно положение, в което се намира шенгенското пространство шенгенското пространство, което беше един от основните активи на Европейския съюз. Освен Европол, едва ли остана нещо друго, което европейските граждани да ценят толкова, колкото и шенгенското а, пространство. Ако Шенген загине, а, той просто ще изчезне, а, ще отслабне, или какво? Европейската комисия няма ли да говори с държавите членки и да им каже, че всяко преустановяване и нарушаване на шенгенското пространство може да се прави само временно и то при извънредни обстоятелства. Връщането на вътрешния граничен контрол в Европейския съюз не може да продължи вечно. Не трябва ли да покажем на хората, че сме готови да направим всичко, за да запазим законодателството на Шенген? Вътрешните граници, връщането на вътрешните граници в Европейския съюз означава, че а, Шенген умира. Установяване на самоличността, граничен контрол а, на всяко летище в Европа, а, на всяка ЖП гара съвсем скоро – Не може ли комисията да започва процедура за неизпълнено задължение при всяко нарушаване на договора? За да може така държавите членки да се придържат към временната рамка, която бе приета, т.е. само към временното възстановяване на вътрешния контрол. Трябва да стане ясно, че това са временни мерки, че те няма да станат хронични. Трябва да се покаже, че тази практика няма да се превърне в постоянна, че тя не е решение. Ние ще прилагаме тези мерки, докато не се уверим, че можем да се справим с проблемите със сигурността. Но тези мерки няма да станат постоянни. Това трябва да стане ясно и това е посланието, което бих искал вие да изпратите на най-високопоставените лица в Европейската комисия. Благодаря, господин Дюпре. Мерси, мъче президент. Благодаря, господин председател. А, господин Ликайс може да бъде един, може да е един чудесен служител, но най-интересното беше, че каза в началото, че този дебат, който провеждаме днес, трябва да се провежда на политическо равнище, тъй Шенген е политически въпрос, не е само чисто административен. Мисля, че сме така доста оптимисти. Аз съм абсолютен привърженик на Шенген и смятам, че ако Шенген се срути, ще се разпадне изобщо Европейския съюз. Така че аз много държа на Шенген и той има два основни елемента контрол на външните граници и свободата на движението. Последните се на мястото на един гражданин, който се казва, примерно, ние имаме една външна граница и ние контролираме. И в същия момент научава, че има милиони 500 хиляди незаконни е, е, иммигранти. Добре, как може да вярваме, че е, тази обща граница е, е контролирана с от друга страна казвате, ще се опитаме да спасим вътрешно, вътрешното свободно движение. И този човек чуваше цял ден Франция, Германия, Швеция, Норвегия и така нататък, възстановяват контрол на границите и вижда и че е, има и е, бъдлива тел, може да си представите какво означават тези, тази бодлива тел в съзнанието на европейския граждани. Така че ситуацията е много сериозна и отговорът не може да бъде само бюрократичен, трябва да бъде политически. Ще дам два примера. Случая с контрол на външните граници. Трябва да има 8 или 9 не се знае дали добре се върши работата там, но имаме и още един пример. Една друга альтернатива, която ме е, така белязва. В Канада бяха прияти 25 000 кандидати за а, бежанци. Какво направиха? Въздушен мост. Те си ги превозват до тяхната територия. Добре, ние какво трябва да направим? Не е необходимо да има въздушен мост, защото сме по-близо, но докато няма законен, законен вход за бежанците, те ще се преминават както си искат. Законният път за навлизане в пространството Шенген е задължително. Дали това ще се извърши чрез хуманитарни визи или нещо друго. Няма значение. Господин Декойстер каза, че е, хуманитарните визи не трябва да бъдат преразглеждани поразумението за визите, но добре, и какво да направим? Ако имате някакво предложение, направете го. Но за момента нямаме друг инструмент. Тъй, че аз предлагам да се бием сериозно, за да постигнем този, този е, законен път, законен вход – за да не се дестабилизират нашите е, общества от политическа гледна точка. Но трябва да бъдем и логични политическо равнище. Сега да говорим за сигурността. Казва се, ще се въведи контрола на границите. Французите го направиха. Бяха го направили в деня, в който терориста премина в Белгия. И защо? Не се получи и нямаха добрата информация. Добре, сега ще въведем систематичния контрол на европейските граждани на външните граници. Става дума за европейските граждани, които се ползват с свобода на движение. Добре, как ще идентифицираме хората, които търсим? Трябва да отидем Казахте грешка на езика. Беше допусната грешка от говорителя. Той говореше за социалисти, те се говори за терористи. Има някакво смесване между социализъм и тероризъм, което никой няма да го направи. Така че бъдете спокойни. Връщам се пак на аргументите. Така, ще проверяваме всичките европейски граждани. Но за да се определим дали това са терористи, да, този път добре го казах, трябва да може да свържем информацията в момента, в която гражданите преминават, с базата данни. Но не всичките имаме достъп до 6. И всъщност за какво ще контролираме, ако не знаеме кои са тези, които търсим? Прощавайте, но ще досаждате на хората, като организирате тези, този контрол и ако нямате възможност да сравните с някаква база данни, където са записани всичките опасни хора, просто няма никакъв смисъл. И по същия начин беше създадена група антитероризъм в Европол, където но не е предвидено митничарите да имат достъп до системата за информация на Европол. Тогава за какво служи всичко това? Аз мисля, че трябва да, да бъдем критични, а като чета документа на комисията е много добре написан, но той не дава никакво решение, реално решение. Проблемът не е административен, а е политически и технически прощава, да ме прощава социалистическата група. Извиненията са приети. Питах се аз какво става. Сигурно всичко се дължи на социалистическия режим, но добре. Кристин. Си, Да, много неща бяха казани, които споделям и това, че това е политическо решение. Шенген също с основата на Европейския съюз. Бяхме започнали с една зона за свободно движение на стоките, на финансовите потоци и накрая вече свободното движение на хората. Трябва да припомни на държавите членки, че Европа не може да стане това, което беше, където само стоки да може да се движат и където хората не могат, както искат. Искам да се върна на два въпроса, които не бяха поставени и даже и затова съм неприятно изненадан, но всичките си мислят за това. Говори се за Унгария, за стената в Унгария. Трябва да се говори за Унгария също, че те вкарват в затвора и бежанци, тъй като те не се приемат, не могат да пътуват за Сърбия и така, че има нарушение на Женевската конвенция. Тук се отива отвъд човешките права, не се спазва и международното право. Съжалявам за това гласуване в Страсбург миналата седмица. Ние бихме предложили една промяна, за да може член 7 да бъде използван срещу господин Органио, Орбан и Унгария, защото това да бъдат арестувани и задържани бежанци е скандално и ние сме много бяхме, които се развълнувахме и го казахме в Европейския парламент, но комисията също го каза, че отговорността трябва да отида отвъд това само да се сърдим. Ние сме в Европейския съюз, трябва да се спазват правилата, договорите. Не се ли спазват, тогава не може да остане една страна в Европейския съюз. И трябва да се отиде до края. И се надявам всичките европейски депутати да стигнат до необходимите заключения за това, което става в Унгария. Няма да говоря и за Дания, и за конфискуването на имуществото им, когато пристигна в Дания. Господин председател, благодаря на комисията че направи ясно разграничаване между Шенген и останалото. Шенген не е проблемът. Проблемът е Дъблин. И мисля, че наистина дойде момента да се види как може да се организират и други начини да се пристига до Европа. Много се говореше за хуманитарните визи, години се говори за съжаление, никога не се отида отвъд чисто интелектуалните дискусии. А пък и вчера Антонио Готиерес, бивши комисар за бежанците, каза, че ние трябва да дадем пари на страните, откъдето тръгват бежанците, за да се подобри ситуацията там, но това не се прави. И затова няма да се изненадваме, че сме в тази ситуация. Аз идвам от една страна, която в известен смисъл транзитна страна. Имахме лоши изненади, защото някои съседи промениха политиката си и изведнъж при нас с, се оказахме с стотици хиляди хора при нас. Аз бях много доволен да виждам, че успяваме да се решават тези проблеми с съседната страна Германия. В, в нашата страна 8000 лица преминаваха границата. Като го умножите по броя дни в годината, може да си представите за какво става дума. И успяхме горе-долу да се справим с нещата. И сега имаме около 4000 лица, които искат обежище в Австрия. И смятам, че държавата може да се ги поеме. Това е горе-долу бройката, която Германия, която е 10 пъти по-голяма от нас, може да приеме. Това, което трябва да се направи, е да не се прехвърлят проблемите от една страна от друга, има много хора, които в началото бяха за проверките на границата, но си дадоха сметка какво е отрицателното въздействие, което може да има такива проверки. От края на границите имаше економическо сближаване, сътрудничество между общини е, и изведнъж изпаднахме с, е, в такива задръстани с часове хората. Беше много трудно. Имаше сътрудничество между различните болници, а пък сега, ако не може да се прави, защото има контрол на границите, това може да има и много отрицателно отражение върху живота. Е, видяхме колко беше добре, че няма граници. Видяхме, че Шенген беше чудесна, чудесен прогрес за европейската цивилизация, който не трябва да се отказваме. И един въпрос, може би, за комисията. Може би не съм чул. А втория път, когато отидохме в Страсбург, имаше безкрайни проверки на границите и какви бяха причините какви бяха, какъв беше ефект. Um, um, uh, uh, Добавям Барбара Спинели в списъка и приключвам uh, вече списка желащи да вземат думата. Госпожа Келър, благодаря ви. Въпрос. Румъния и България бяха споменати тема, която обсъждаме от години и по която все още не сме намерили решение. България и Румъния не бяха споменати, поправя се преводача. Госпожа Келър ви зададе директен въпрос. Повтарям въпроса си. Въпрос за Румъния и България, които вие не споменахте и които обсъждаме от дълги години. Още по време на предишния мандат на парламента приканвахме България и Румъния да влязат в Шенген. Няма никакви обективни проблеми тези две държави да бъдат приети, но това така и не се случва. Очакваме все още конкретна дата за присъединяването на Румъния и България. А, относно Швеция. Какъв тип контрол е върнат по границите? А, проверка на паспортите, удостоверяване на самоличността или във връзка с отбраната, нещо, което спомена Таня, но и не сам. Има ли някаква пътна карта, някакъв график, а, за да видим как ще бъдат премахнати тези огради? Има ли обективни причини за затварянето на шенгенските граници? Затварянето на шенгенските граници може да бъде считано за политическа заплаха за държавите членки. Вие казахте, че не сте сигурен, че това ще помогне, но една от причините, включени в последната реформа на шенгенското пространство, беше именно тази – има ли политически изход от а, ситуацията? Държавите членки могат ли да се възползват от шенгенското пространство по този начин? Не трябва да използваме затварянето на границите като заплаха за държавите членки. Защото има държави членки, които не желаят да изпълнят задълженията си относно приемането на бежанци, имаме проблеми с тези държави, а вие така и не се спряхте на този въпрос. Може ли да ни кажете как протекоха дискусиите? И в комисията, и в съвета. Малко вътрешна информация. Ще се радвам наистина да чуя. Ана Гомеш, Госпожа Ана Гомеш. Съгласна съм с колегите, които заявиха, че основната отговорност е на държавите членки – но комисията също носи своята отговорност. Ние не бива да подхождаме бюрократски. Комисията би трябвало да ни даде правния подход, защото тя е пазителка на договорите, тя е двигателя на Европейския съюз – ако комисията не изпълнява своята политическа задача, само се кара на държавите членки, които нарушават, и е очевидно, че нарушават шенгенското законодателство, това не е достатъчно. Непрекъснато се използва претекста, че се борим с тероризма. Но има и други ангажименти, които държавите членки приемат несериозно. Следователно Европейската комисия трябва да определи проблема на нивото, на който е, а именно държави членки. Не виждаме обаче комисията да го прави точно обратното – Никак не ми хареса, когато господин Тимерманс от собственото ми политическо семейство дойде да ни обясни логиката на идеята за европейска брегова и гранична охрана. Всъщност той направи обратното на това, което ние непрекъснато обясняваме. Той смеси мигрантите и бежанците. Разбира се, аз знам, че този приток на бежанци дава огромни възможности на терористите, но възможностите са и в много други отношения. Но ние не правим нищо за тях, нито комисията прави кой знае какво. Всъщност, всичко това е в услуга единствено на антиевропейците. Ако се работи така, никога няма да можем да контролираме абсолютно всеки сантиметър по нашите граници. Вие знаете, че не можете да го постигнете. Няма достатъчно хора, които да контролират едва ли не всеки милиметър по тези граници. Въпросът е много сериозен и комисията трябва да е първата институция, която се занимава с този проблем, но интелигентно. Комисията трябва да спаси Шенген. Шенген е един прекрасен инструмент. Наистина, Шенген не е проблемът. Необходимо е да се инвестира в безопасните законни маршрути и това може би ще доведе до реална промяна, тъй като хората ще идват при нас така или иначе. Вижте Португалия. Когато още ги имаше контролите по границите, над 1 милион португалци се преместиха в Европа, за да си намерят работа. Така че потокът няма да намалее. Същевременно бежанците, търсещите убежище, те ще намерят начин да дойдат при нас. Нека им дадем тези безопасни, законни маршрути, за да може да ги регистрираме надлежно – Комисията би трябвало да е на предна линия в този дебат, заедно с парламента, но не я виждам да е до нас. Всъщност от държавите членки непрекъснато чуваме противоречиви изявления. Правителствата всъщност обслужват крайната десница и крайната левица с антиевропейски дневен ред – не се работи и срещу организираната престъпност. А това е единствения начин да отнемем печалбата на трафикантите на хора. Но комисията напълно е загърбила и програмата за тъй наречените златни визи. Вижте, ако аз бях терорист, щеше да ми е много лесно да си купя гражданство в Европейския съюз – Абсолютно възмутително е, че комисията продължава да си затваря очите за тази програма. Ана прекъсва председателя. Няма време. Да, но има такава връзка. Ана, имаме още точки, казва председателя. Господин Готиерес след 10 годишен мандат като ВКБ не каза, че Европейският съюз работи твърде легалистично и реагира твърде бавно. Затова и няма да ни помогнат оградите или задържането на бежанците. Сега дори на бежанците им се конфискуват бижутата. Кошмар, който ни напомня защо искахме да има Европейски съюз. Gracias, eh, muchísimas gracias, muy amable. Благодаря. Мисля, че в залата се усеща, че трябва да знаем къде са червените линии на комисията, какво точно защитава като основни ценности. Ние казахме, че подкрепяме комисията, но искаме комисията да казва на държавите членки какво не могат да нарушават. Комисията може би работи много дипломатично при много трудни условия, защото ги има интересите на държавите членки все по-егоистични, но ги има тези червени линии Шенген, Европа. Това са много важни въпроси. Говорим за хуманитарни визи, за законови маршрути. Не го ли направим, нищо няма да работи добре и ще се сгромоляса. Всичко това е необходимо за европейската сигурност и от хуманитарна гледна точка за поетите от нас ангажименти. Комисията трябва да изисква да се знае кои са червените линии, които не могат да бъдат прекусени. Това е нашата работа. Um, um, Томас Четовски, Томас Четовски. Um, já se omlouvám, Ani Gomez, ale a, ano, já si neodpustím, uh, neodpustím jednu poznámku. Je skvělý, když někdo... Всъщност, аз исках да кажа, че е чудесно да чуем някой от Португалия, който критикува златните визи. Няма как да се откажа от тази тема. Португалия всъщност ни показа тази нова възможност с златните визи. Но както и да е. Достъпа до базите данни. Аз съм съгласен с колегата Дюпре. Съгласно статистиката на Европол, има 1700 чуждестранни, 17 000 чуждестранни бойци, 5000 са само от Белгия. Знаем, че всички те са прекарали известно време с ИДИЛ. В Обединеното кралство положението е сходно. Но нека се запитаме открито, направихме ли нещо, за да се разреши този проблем. Имаме шенгенското пространство, чудесен контрол и по границите, но нямаме ли информация, Нямаме и доверие едни към други. Всичко това става безсмислено. Вие искате политическо изявление, аз ще го направя. Ако до година говорим за шенгенското пространство, ще кажа същото. Може би тогава в базата данни вече ще има 20 000 имена – между Франция и Люксембург има полицейски служители, които наистина проверяват документите ви, но те всъщност само хвърлят бегъл поглед и ви ги връщат, като ви пожелават приятно пътуване. Всичко се прави формално и няма нищо да се промени. Ако проверката е от такова естество и не се поглежда дали всъщност документа дори е истински, всичко е безсмислено. За мен Шенген означава свобода на движението. Това е най-важното за мен, защото аз съм от Чехия и си спомням времето, когато ние бяхме изправени пред тези огради в Германия и Австрия. Тогава комунистическите ни лидери Казваха, че оградата е зад нас, но всъщност тя беше пред нас. Наскоро се върнах от Куба и ви препоръчвам всички вие да отидете, за да се уверите сами какъв е живота зад завесата. Унгария се превърна едва ли не в черната овца но аз трябва да ви кажа, че отидох в Кале, видях какво се прави на място, може да критикуваме системата там, но не бива всъщност само да отправяме упреци едни към други, трябва да си помагаме с добрите практики. И още два въпроса. Хуманитарните визи, 100% подкрепям казаното за тези визи. Но колко такива визи можем да издадем? колко такива визи биха желали е, да издадат държавните правителства. Ние вече цяла година говорим е, за визите. Спомням си, кога за първи път отправихте към нас своето предложение. Но междувременно нищо не се случи. Нека работим конкретно, да бъдем целенасочени, а не всичко да си остава само на думи. Благодаря. Speaker, um, Благодаря, Барбара Спинели. Грация, президент. Благодаря, господин председател. Иска да кажа, че съм много притеснена пред разпространението на тези действия за затваряне на границите, както се притеснявам също и от а, комисията, от това, че комисията и, и, и съвета е, заплашват толкова лесно страни с изхвърлянето им от а, Шенген. Има нещо друго също, което ме притеснява. Ще ми се да се... Не, не искам да се спирам само на затварянето на границите, но, но и е, решението, което се взема от някои правителства, това е филтрирането съобразно националността и е, религията, която изповядват е, бежанците, които пристигат в Европа. Това ми се струва, че много, много притеснителен елемент. И от тази гледна точка съм съгласна с Ана Гомеш за отговорността, която носят държавите членки, но също и комисията и за това, че се нарушават основните права. И още нещо, което иска да кажа, колежката рад Сабит, искам да благодаря, че ме поправи. Говорих за съвета, за конституционален конституционални съвет в Швеция, който се... И, а всъщност ставаше дума за един съвет, законодателен съвет, който зависи от правителството. Сбърках това, защото този съвет контролира зависи от правителството, но контролира законността на законите, което в много страни се извършва от Конституционалния съд. Но благодаря за това, че ме поправите. Thank you very much. Uh, colleagues, um, may I say... Um скъпи колеги. Нека кажа, че колегите проявиха своята техническа експертност, но също така и емоционалност в хода на дебата. Отличен дебат, бих казал. времено, Преди да дам думата на друг завеждащ отдел, както го направих при предходния дебат, нека кажа, че е добре, обръщам се към координаторите, да имаме специално заседание относно тази оценка. Това се налага и от член 70, по който имаме своята законова роля – Призовавам комисията да разгледа и член 17 и изискванията за оценка. Но, както казвам, ще се обърна към координаторите, за да организираме специално заседание по темата. Още веднъж благодаря ви, колеги, за отличните изказвания. Сега се обръщам към вас, господин Деклойстер. Разбирам голямата политическа значимост на проблема. Вие го споменахте в началото на вашето изказване. Но все пак опитайте се да ни отговорите. Благодаря, господин председател. Първо, нека кажа, че наистина ще предам вашите политически послания на моите началници, които отговарят по политическите въпроси. Ще се опитам да прегрупирам въпросите. Първо, новия механизъм за оценка на Шенген, по-доброто управление. Uh, uh, е, виждаме какви са докладите те могат да бъдат предадени на секретарията на Либе, тъй като има ограничения, но ние, разбира се, сме готови да ви предоставим текстовете, за да ги разгледате в подробности. Напълно сме готови за подобни разисквания. А сега нека поговоря за оградите. Традиционната позиция на Европейската комисия, както беше казано и от един от членовете ви, е, че границите не са забранени, оградите не са забранени. Разбира се, комисията не подкрепя такава политика, но дори една държава членка да издигне ограда, тя трябва да зачита принципа на невръщане или нон рефулмо което означава, че търсещите обежище трябва да могат да кандидатстват за това обежище, когато стигнат до съответната точка на границата. По вътрешните граници, разбира се, издигането на оградите става още по-спорно, заради шенгенските разпоредби. Би трябвало вътрешните граници да могат да бъдат прекусени във всяка една точка. Когато се изгражда инфраструктура от подобен тип за временен контрол, може да се сметне, че това е в нарушение на шенгенското законодателство и духа на това законодателство – но ако погледнем оградата между Словения и Австрия, знаем, че това е временна пречка, като целта не е да се спре преминаването на границата, а да се управлява по-добре мигрантския поток. Доста от членовете на комисията призоваха комисията да си върши работата, да опазва договорите, да преследва нарушителите. Точно това правим, господин председател. Анализираме положението в Унгария, най-новото им законодателство. Наблюдаваме Гърция и гръцкото действие или бездействие, така че си вършим работата. Не забравяйте обаче, че процедурите по нарушение са доста продължителни. Дори да се обърнем към съда, ще трябва да мине доста време. Затова и паралелно комисията се опитва да допринесе за правилното изпълнение на шенгенските норми. Ние искаме да има по-добра координация между различните агенции, местните власти, за да се подобри работата и така да имаме по-добро изпълнение на шенгенските разпоредби. Не става дума за избор между единия или другия подход. Това може да се работи паралелно – въпроса за хуманитарните визи. Както знаете, господин председател, аз не отговарям за визите. Не бих казал обаче, че тук комисията не прави нищо. Имаме програмата за презаселване и тук комисията направи конкретни предложения, които бяха изпълнени хората се възползват от презаселването, дори и да нямат хуманитарни визи. В това отношение наистина се работи, може да не е достатъчно, бройката да не е твърде висока, но тук опираме и до политическия дебат. Стана дума и за срока на временното въвеждане на граничен контрол – Съответно, сроковете са 2 месеца и 6 месеца при едностранно въвеждане на проверки по вътрешните граници. Това се прави при необходимост от непосредствено действие или при определени обстоятелства. Двете държави, които споменах, се позовават на специфични обстоятелства – Вижда се от доклада обаче, че шенгенските разпоредби за външните граници не се изпълняват добре. Когато това се установи, комисията може да предложи на съвета да препоръча въвеждане на проверки по вътрешните граници. тогава, когато бездействието застрашава функционирането на шенгенското пространство. В този случай срокът е 6 месеца до 2 години. След това полицейските проверки по вътрешните граници, няколко от държавите членки използват предпазната клауза, те са уведомили комисията, че въвеждат контрол по вътрешните граници. Други държави членки изпълняват полицейски проверки, нещо, което се позволява по шенгенското законодателство, дори и по вътрешните граници. Знаем, че така стигаме до дебата, който тук е провеждан не веднъж, а именно в кои случаи полицейските проверки са всъщност проверки по границите – това трябва да се преценява според случая. След това чуждестранните бойци, ораторът каза социалистически бойци. Аз а, мисля, че тази дискусия трябва да се води, когато говорим за предложението за промяна на шенгенския обхват и приложно поле. трябва да се види дали предлаганите мерки няма да затруднят движението на европейските граждани. Но това може да се обсъди, когато разглеждаме предложението. Имаше и въпроси за България и Румъния. Не мисля, че е постигнат напредък в последно време. Не мога да ви дам вътрешна информация по темата защото не мисля, че тя дори е обсъждана в последно време. Предполагам, че при създалото се положение не може да се говори за разширяване на шенгенското пространство. Първо трябва да се решат всички проблеми и едва тогава да се мисли за възможно разширяване. Какво правят държавите членки, когато въведат отново граничните проверки? Това попитахте вие. Мога да насоча вниманието ви към писмата, изпращани от комисията до Европейския парламент, винаги когато държавите членки ни уведомяват. В тези писма се съдържа цялата необходима информация. Какъв вид проверки, по кои гранични пунктове, всичко това се изпраща редовно на парламента. Струва ми се, господин председател, че засегнах основните въпроси. Дано нищо не съм пропуснал, но и аз вече чакам с нетърпение вакансията. You're human. <laughs> Ех, и вие сте човек. Но пак ще кажа, както го казах и в началото, темата за Шенген е огромна, така че ние не очакваме от вас да ни дадете отговор по всички въпроси. Добре е все пак да чуем някакви насоки. Нека ви напомня, че ние имаме своите отговорности по член 70 също времено, както виждате, колегите се отнасят много сериозно към темата, те имат и експертни познания. Затова през януари нека имаме специално заседание за тези оценки на Шенген. Ще говоря за това с координаторите още на първото заседание през януари, за да не губим набраната скорост. Отличен дебат, колеги. Ето, в този последен ден преди коледа не мога да повярвам колко усилено работи нашата комисия. Вие заслужавате своята добра репутация. Много ви благодаря, колеги. И вие си заслужихте почивката, Колеги, и нека напомня на тези, които остават в залата, че има още важни точки. Надявам се да не са много дълги. Девета точка – високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност Съюза. Докладване пред комисията относно резултатите от тристранните преговори от страна на Ян Кирилов Албрехт. Може би трябва да дадем възможност на Ян да ни докладва набързо по предложението е, за тези мерки на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност. Ян, заповядай. Very much and um, thanks for all who are still there to uh, listen. Благодаря ви на тези от вас, които желаят да чуят резултатите от дискусията за директивата за мрежова информационна сигурност в Съюза. Андреас Шваб е докладчик в ИМКО, а съм докладчик по становище в Либе. Добре е, че успяхме е, да постигнем последен етап в разглеждането на директивата. Това закъснение се дължеше не на парламента, а на липсата на воля сред държавите членки по отношение на обмена на информация. Тук срещаме същия проблем, който срещаме и когато говорим за сътрудничество между полицейските органи и обмена на данни. Липсва воля или по-скоро липсва доверие при споделянето на данни между компетентните органи, които отговарят за IT сигурността на а, инфраструктурата. Тази директива ще бъде първото координирано усилие за осигуряване на киберсигурност в Европа. Това е важна стъпка. със сигурност в бъдеще ще може да надградим над нашата работа. Ще работим усилено и за в бъдеще, защото има а, области, които не са включени в настоящия обхват. Например, критична инфраструктура и технологии, използвани в този смисъл. На по-късен етап ще трябва да разгледаме и тези аспекти но е важно, че постигнахме координиран подход за начина по който да въведем минимално равнище на IT технологиите в жизненно важната инфраструктура. Относно закрилата на данните, благодарение на докладчика на ИМКО и благодарение на държавите членки, които приеха нашата гледна точка, успяхме да постигнем успех. Както по отношение на закрилата на данните, които трябва да бъдат изложени в директивата, така и по отношение на позоваването на стандартите за защита на личните данни. На следващо място предвижда се уведомяване при нарушаване на сигурността. Ако такова нарушаване бъде установено, е, трябва да се подаде сигнал. Ако има пробив в сигурността, трябва да се подаде сигнал, но и също така и в случаите, в които са засегнати лични данни. Това е в рамката за защитата на данните. Това е необходимо, за да може органа по защита на данните да може да предприеме действия и да установи дали са нарушени правилата. Още нещо важно, което е необходимо да знаете – разполагаме с правила и норми за доставчиците на услуги. Всички участници в преговорите осъзнаха, че е необходимо да разгледаме и този аспект в контекста на важната инфраструктура. Равнището на закрила в директивата също е важно, като се предвижда максимална хармонизация за доставчиците на цифрови услуги. Равнището на защита в това отношение не е много висока и това трябва да бъде отчетено при последващия преглед. Необходимо е да се намери правилния баланс, защото доставчиците на цифрови услуги придобиват все по-голяма значителност все по-голямо значение, включително и в контекста на важната инфраструктура. На 14 януари ще бъде прието становището в ИМКО, като по-късно ще гласуваме и в пленарна зала. На 27-я месец от обнародването на директивата в официален вестник ще влязат в сила и нейните разпоредби. което предоставя достатъчно време за езикови проверки и така нататък. Със сигурност доста добре ще поработим и през пролета. Председателят, благодаря Ян. Наистина чудесна работа на нашата комисия и комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите. Толкова много неща се случват едновременно миналата седмица имаше изслушване. Не всички можаха да присъстват. Господин Бони работи в тясно сътрудничество с комисията ИМКО. Така че благодаря на всички. Изключително важни правомощия, които придобихме след влизането в сила на Лисабонския договор, правомощия, които споделяме с ИМКО. Няма други коментари, доколкото виждам. Благодаря ви за информацията във връзка с тристранната среща. Преминаваме към последната точка от дневния ред. Доклад на Комисията за оценка на положението на липса на реципрочност някои трети държави в областта на визовата политика. Доклада е част от механизма за реципрочност, който има за цел да гарантира свободно движение на всички европейски граждани до от трети държави. След няколко конкретни стъпки, включващи този доклад, механизма ще доведе до преустановяването на изискването за виси на някои трети държави. В два предишни доклада на комисията се съдържаше оценка на нотифицирането на държавите членки във връзка с Австралия, Бруней, Дорусалам, Канада, Япония и САЩ, като в трети доклад се описват конкретните стъпки, предприяти от третите държави. Никой от държавите членки не е поискала комисията да преустанови либерализирането на визовия режим, следствие на което комисията реши да не приема такива мерки. Трябва да спомена, че в контекста на скорошните събития в Конгреса на САЩ, където бяха обсъдени терористичните атаки, се внесоха промени в така наречената програма за либерализиране на визовия режим. Ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Те ще ни представят актуална информация за всичко, което се случва, след което ще дам думата на депутатите. Белинда Пайк е тук. Тя представлява Европейската комисия от Генерална дирекция вътрешни работи. Благодаря, господин председател. Е, за последно бяхме тук е, през септември, за да ви представим информация за реципрочността или липсата на такава. От тогава публикувахме трети доклад, който ви опоменахте е, и в който разглеждаме тревожните събития в САЩ. Нека да ви напомня как работи механизма за реципрочност. Както казахте, в рамките на първата фаза на всеки 6 месеца трябва да се е, приемат временни мерки, като преустановяване на визовия режим и се изготвя доклад е, за ситуацията. На 5 ноември бе публикуван третия доклад и все още не са приети мерки във връзка с налагането на визовите изисквания. Следващата фаза е, изисква, че ако на 12 април 2016 година все още няма реципрочност, т.е. две години след публикуването на нотификацията за липса на реципрочност, то тогава Европейската комисия с делегиран акт трябва да предприеме разпоредби, с които временно да се преустанови е, либерализирания визов режим за трети държави. Това означава, че скоро ще трябва да предприемем някакви действия. Както вие казахте, Европейската комисия в третия доклад реши да преустанови мерките заради текущите дискусии в държавите членки, а и защото нито една държава членка не ни помоли да приемем временни мерки. Как стоят нещата в отделните държави, които упоменахте? Първо, в Австралия премахнаха се транзитните визи за Армения и Харватия от 15 юни 2015 година. Така че по отношение на Австралия смятаме, че реципрочността е на лице в рамките на, на механизма за реципрочност. Така че с Австралия няма проблем. Брунай въведе виза за а, гражданите на Харватия. Бяхме уведомени на 22 юни, но все още мерките не са изцяло в сила. Свързахме се с Брунай, както ние, така и с, през външната служба на Европейския съюз. Съвсем наскоро бяхме уведомени, че изискванията за визи за гражданите на Харватия и за Лихтенштайн ще започнат да се прилагат на 1 януари 2016 година. Така че реципрочността по отношение на визите с Брунай ще влезе в сила на 1 януари. Тук с Брунай, Канада. Българите и румънците все още се нуждаят от визи, за да пътуват до Канада, като най-важният критерий, който се прилага от Канада е нивото на нарушаване на мигрантските правила. Въвежда се прак, който е изчислен на базата на последните 3 години и за двете държави. Над 17% за България и над 16% са нарушенията в двете държави беше въведено, ще се въведе от март 2016 година електронна проверка, която ще се прилага за тези две държави. Ето защо Канада заяви, че за българите и румънците, които пътуват в Канада през последните 10 години и имат виза, и тези, които имат виза за САЩ, ще могат да влизат свободно в Канада. Приветстваме този напредък, но разбира се, нашата цел е да има безусловно падане на визите за всички граждани в Европа, включително и за гражданите на България и Румъния. Малко вероятно е визовите изисквания за българите и румънците да паднат до април 2016 година. Япония положителни развития от приемането на доклада през ноември. Япония информира Румъния и а, Европейската комисия за удължаването на визовите изисквания до декември 2018 година, а тези условия трябваше да изтекат през 2015 година. Има изисквания за а, румънските граждани а, след въвеждането на биометричните паспорти там. САЩ Граждани на пет държави членки се нуждаят от визи България, Кипър, Харватия, Полша и Румъния. Необходими са визи, за да може да се пътува до САЩ. Малко е вероятно нещата да се променят до април 2016 година. Отказа на визи е най-високия за тези пет държави членки, надвишава 3%. Допитахме се до а, американската администрация по отношение на възможността за либерализиране на визовия режим. В края на ноември Белия дом обяви промени в своята програма за либерализиране на визовия режим. Те са следните събиране на информация относно пътниците, които желаят да пътуват в САЩ и които могат да отиват там след като са били в Сирия или Ирак. Ще се използва пилотен проект, по смисъла на който ще се въвезат биометрични данни на пътниците. Ще се ускори прегледа на програмата за отделните програми, а участващите програми ще трябва да улеснят обмена на данни, за да може да се възпрепятства а, движението на терористите. Доста се а, ускориха нещата от тогава, защото на 8 декември бе прият а, а, закон, по смисъла на който всички пътници трябва да имат биометрични паспорти и да се използват базата данни на Интерпол, за да може бързо да се а, получава информация за загубен паспорт. Този закон изключва пътниците от режима за либерализиране на визи, ако те са пътували в Сирия, Ирак, Судан или която и да е друга държава, която министъра на вътреш... външните работи сметне за необходими. Включително френските сирийци са включени в това изключение. Сената и Конгреса гласуваха закон, в който се включва същия този текст, който ви цитирах преди малко. Т.е. включва се допълнително и Судан. Ние бяхме доста обезпокоени от приетите разпоредби. Те бяха отрицателно приети от всички пътуващи до тези четири държави, които споменах и това неизменно ще се отрази на хората с двойно гражданство. Освобождаването от изискванията за визи на военните, които са пътували до тези държави, не въжат. Има изключения за военните, които са пътували до тези четири държави. Комисията заедно с външната служба обясни на американските партньори това, което е направено на европейско равнище за засилване на сигурността. Например, обяснихме за директивата за тероризма, за граничния контрол, за финансирането на тероризма и борбата с радикализацията. Опитахме се да убедим американските партньори, че мерките, които са възприяти от тях, допълнително ще затруднят европейските граждани в тяхното пътуване. Споменахме също, че е важно да, Сената да приеме закон, който да подобри сътрудничеството в областта на правоприлагането. Въпреки тези наши усилия в Вашингтон и е, срещата на комисара Аврамополус е, с е, министъра по вътрешните работи, този закон в крайна сметка беше прият. Едностранни действия от страна на САЩ преди да се проведат допълнителни дискусии с Европейската комисия и държавите членки. Европейската комисия заедно с външната служба активно се опитва да влезе във връзка с американските партньори относно прилагането на мерките прияти в рамките на този закон. Така че до 12 април 2016 година се надяваме да постигнем напредък. В САЩ обаче ситуацията става по-сложна, вместо да се опростява ние ще трябва да приемам делегиран акт, ако до този срок съответната трета страна не се е отказала от визовото изискване. Имаше въпроси дали трябва да се използва делегиран акт, но ние сме задължени да прибегнем към делегиран акт. Ако делегираният акт се приеме, и влезе в сила, в случай, че няма възражения от съвета или парламента в рамките на 4 месеца, това ще бъде осъществено. Не мога да ви кажа кога ще бъде представен делегирания акт. Ние ще трябва да видим какво е направено до април 2016 година но имаме меморандума за разбирателство между съвета, парламента и комисията за делегираните актове. Благодаря. Само един колега иска да се изкаже, господин Халахо. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Вие казахте, че САЩ възнамеряват да изключат хората с двойно гражданство от е, тази визова програма. Какво означава това? Включва ли хора, които имат двойно гражданство, като едното им гражданство е от тези проблематични страни, Сирия и така нататък, а не европейско гражданство? Да, граждани, които освен европейско гражданство са граждани на Сирия, Иран, Ирак или Судан. министра на вътрешните работи може да добави и други страни към този списък. No other... Благодаря. Ако няма други въпроси, то мисля, че трябва да поговоря с координаторите какво да направим ние по програмата на САЩ за визите, но благодаря ви за представенето на информация и преминаваме към 11-та точка. Решението на съда от 16 юли 2015 година относно механизма за реципрочност и съответно неговата отмяна. Това дело беше заведено от Европейската комисия с цел частична отмяна на регламент 1289 от 2013 година за механизма за реципрочност. Комисията успорва използването на делегирани актове за суспендиране на отмяната на визови изисквания за граждани на трети страни, когато това не означава реципрочно третиране. Благодаря. Благодаря ви за вашата любезна покана да представя това решение на съда. Аз съм последния, който ще говори преди вакансията ви, затова ще бъда много кратък. Не е необходимо да повтарям всичко. Преди две години, както си спомняте, беше прият текст, който след това беше успорен. Колегите от ГД Правосъдие преминаха през трите етапа на процедурата. Ако трета страна, която се възползва от отпадането на визите, след това въведе визово изискване, като временна мярка за някои категории от населението, но тази мярка се запази, то суспендирането се случва чрез изменение на приложението. което означава, че не всички граждани подлежат на либерализиран визов режим не всички граждани на съответната страна. Но разбира се, страната може да бъде преместена от приложението с списъка страни, спрямо които се прилага либерализиран режим, в списък спрямо които не се прилага такъв режим – Защо се пристъпи към суспендиране? Защото според комисията материята не подлежи на делегиран акта на акт за изпълнение. Изменението на приложението е единствено технически инструмент при делегираните актове. Съдът на Европейския съюз всъщност остави въпроса без уважение. Um, е, всъщност това е въпрос, който често се отлага във времето и това е проблем при законодателните преговори. Много е хубаво съда да ни дава индикации, за да можем да работим по съществото на разпоредбите, а не само да се водят диалози и преговори. Принципно идеята беше да се работи постепенно. Първо, временно да се изключат определени групи граждани, след това цялата страна и накрая вече законодателно изменение – Сега разполагаме с повече информация, отколкото преди. Комисията каза, че е задължена да приеме делегиран акт. Няма свобода на действие, но при липса на свобода на действие е необходим акт на изпълнение по изпълнение. Съдът обяви въпроса за недопустим. Това беше много изненадващо. Мотивът му беше, че свободата на действие в този случай не е релевантен критерий, за да се реши дали е необходим делегиран акт или акт за изпълнение. Но ние знаем, че съгласно съдебната практика, когато един акт не е завършен, може да се използва делегиране – Разбира се, това не означава непременно свобода на действие, но когато актът е незавършен, свободата на действие може да е по-важна от въпроса за изпълнението. Ние имахме възможност и да получим пояснение по временния характер. Според съда, Независимо дали има временен характер или не, естеството на мярката остава едно и също. Говорим за милиони граждани от трети страни, чието статут се променя. Но този статут е същия, както при промяна на мястото на една страна от тъй нареченото добро приложение към лошо приложение – Законодателите са тези, които трябва да решат къде да попадне съответната страна. Ние разполагахме и с възможността да разгледаме последиците от суспендирането. Те Трябваше да се види дали са същите, както при липса на либерализиран визов режим за съответната страна. Но сега съдът ни казва, че никой не може да променя съдържателната част на един акт чрез акт за изпълнение. Когато това се прави, се използва делегиран акт. Комисията обяснява, че е променена нормативната уредба. Какво да се направи? Бележка под линия ли? Съдът обяснява, че има нормативна промяна, защото се променя статута на групата граждани. И това трябва да бъде ясно посочено в приложението, следователно е необходим делегиран акт. Всичко това изглежда очевидно. Защо тогава е важно? Защо е необходимо да се заяви, че може да бъде използван единствено делегиран акт за промяна в основния акт? Това е важно, защото Понякога се казва, че при несъществена промяна може да се използва акт за изпълнение. Но случаят не е такъв. Освен това, се слага край на този мит, че има свобода на избор между делегиран акт и акт за изпълнение. Съдът обяснява, че няма такава свобода на избор – има известна свобода на действие, но винаги в съответствие с членове 290 и 291. Така че, когато при тристранните разговори някои казват не става дума за свободен избор, дали да е делегиран акт или акт за изпълнение, това може би не е така. Всъщност никога не е било така, ето сега и съдът ни го обясни. Свободата на действие, както казахме, не е релевантен критерий. Временният характер не променя естеството на акта. И така или иначе законодателният орган решава как да бъде разписан акта. Ние можем да кажем, има изменения и вие искахте да променим приложението. Но нима тази материя трябва да се уреди чрез приложението. Предполагам, че е, законодателният орган може да се окаже в ситуацията дори изобщо да не може да променя акта или да актуализира приложението. Но ето сега това право беше запазено. Законодателният орган може да опази акта, защото единствено делегираният акт въвежда промени. Благодаря, много ви благодаря за работата ви по този въпрос. Има ли колеги, които желаят да се изкажат? Um, В такъв случай благодаря на правната служба за това, че ни представи и този въпрос. Колеги, преди да преминем към точка разни, нека да кажа, че ви желая весела коледа. Аз три пъти го направих в Страсбург, но искам да благодаря и на служителите, които са с нас и работят толкова усилено на раздавачите на документи, на преводачите. Нека им благодарим за усилената работа. Желая ви една наистина щастлива коледа, защото ние сме едни от най-натоварените членове на парламента, ако се съди по статистиката. И тъй, точка разни. Има ли нещо по точка разни? Следващото заседание е понеделник, 11 януари в 15.00 часа. Благодаря ви.